за 2015. От името на съвета ще дам думата на господин Конърс. Much, uh, Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати, дами и господа, комисари. Мисля, че ние сме свидетели на е, значителни стъпки в отношенията на ни с Сърбия през послед... миналата година. Кулминация беше е, откриването на първата преговорна глава. Сега вече процедурата на присъединяване добива е, ясни измерения. Мисля, че резултата от нашите, този напредък е резултат от нашите общи ангажименти и усилия и е, това, че съвета е, от отчете положително а, е, закона за а, е, правосъдието, а, е, който приеха там. Сега вече ще следим практиката в това отношение. Е, тази главите 23 и 24 за примата на закона ще бъдат разгледани в началото на преговорите, разбира се, и напредъка на по-нататъчни, по-нататъчни напредък ще зависи от това как се предвижваме по тях. Първо, нормализация на отношенията между Белград и Прищина е от решаващо значение. В е, диалога с Европейския съюз от август се постигна значителен е, напредък в това отношение. Политически преговорите не бяха винаги лесни. Ние насърчавахме Сърбия да продължи да се ангажира конструктивно, като стриктно изпълнява своята част от задълженията. Съвета следи отблизо развитието, нормализирането на отношенията с Косово и това трябва да върви паралелно с напредъка в преговорите за присъединяване на Сърбия. Сърбия играе положителна, конструктивна роля в, е, е, по отношение е, беженската криза, от която тя бе сериозно засегната. Важно е да продължим тяхто сътрудничество по този толкова тежък проблем за Европейския съюз и ние ще продължим технически и финансово да подпомагаме Сърбия в това отношение. Съвета отбелязва с удовлетворение е, все по-конструктивната ангажираност на Сърбия в регионалното е, сътрудничество и засилване на укрепване на добросъседски отношения. Тя Сърбия играе централна роля за стабилността в региона. Тя е и важен външнополитически партньор за ЕС и ние е, наистина изразяваме е, похвала на Сърбия за успешните и действия в това отношение 2015. Заедно с Сърбия ние решаваме редица проблеми, които е, съществуват в съседство и с сърбите се стараят да изравнат действията си с е, европейската политика, външна политика, политика за сигурност. Трябва да приключа, че наистина нашите усилия в работата с Сърбия се увенчаха с е, успех миналата година. Е, това, което остава да се направи, да се засилят законодателните промени, да се прилагат на практика, особено в съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, както и свобода на изразяване и на медии критериите. Очакваме да видим напредък в е, прилагане на е, е, задълженията поети по отношение на Косово. Предварителни парламентарни избори, които са обявени, не трябва да забавят този процес. Важно е тези избори да се проведат по международните стандарти. При условие, че условията бъдат изпълнени, очакваме да отворим следващите преговорни глави с Сърбия в рамките и по време на нашето председателство. Благодаря, госпожо председател. Köszönöm, miniszter úr. Most pedig megadom a благодаря, господин министр. Сега комисаря Хан има думата. Той ще говори от името на комисията. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател, господин министр. Е, добре е дошъл на министър Юксимович е, и е, бих искал да поздравя тук и Дайвид Макалистър за резолюцията, която внесе по доклада от 2005, за 2015 и за Сърбия. Това е една балансирана и пълна оценка на напредъка на Сърбия по пътя към Европейския съюз. Общо взето тя отговаря на констатациите, които правим ние в доклада ни за 15-та. Сърбия предприема сериозни стъпки по пътя към Европейския съюз Наистина, тя постигна много а, а, в а, постигане тази стратегическа цел. Напредва а, в изпълнение на амбициозни а, програми за а, економически и структурни реформи. Ангажирала се да подобри регионалните и двустранни отношения а, в духа на приятелските добросъседски отношения. Напредва и е, в реформиране на своята публична администрация, засилване първенството на закона, като приема планове за действие и нормализира своите отношения с Косово. Ключови споразумения, ключовите споразумения бяха постигнати е, през август миналата година. Аз лично съм впечатлен от положителния начин, по който Сърбия и сръбските граждани, много човешкия начин, по който те е, се справят с безпредседентния брой на беженци, които, е, приток на беженци и го правят е, в е, пълно зачитане, с пълно, при пълно зачитане на основните ценности на Европейския съюз. Това изисква кораж и ангажираност при е, отваряне на първите две преговорни глави 33 3 и 34 в това отношение Сърбия трябва, сега Сърбия трябва да стъпи върху постигнатото и да върви напред с реформите, особено в областта на съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност, свободата на изразяване, публично, изграждане на публичната администрация, антидискриминация, защита на най-уязвимите групи и малцинства и развитие на економиката. Не по-маловажно за Сърбия е да продължи своя конструктивен подход и да продължи да работи за нормализиране на отношенията си с Косово. Това трябва да върви паралелно с процеса на присъединяване, с цел да се постигне една пълна, на пълно нормализиране на отношенията, което е крайната цел в рамките на нашите преговори с Сърбия. Очаквам да видим и следващата стъпка, именно е, отваряне на главата, е, главите за правосото закона 33 и 34 е, и е, според е, господин Макалистър това може да стане в начало, първата половина на 2016, но ще зависи от сърбите и до каква степен те могат да изпълнят своите платите ангажименти. В този смисъл аз пред, приветствам представането на техния план за действие по младсинствата, което направиха днес в Брюксел. Но ще зависи от това дали държавите членки бързо ще се придвижат към следващите, ще предприемат следващите стъпки. Ще трябва да внимаваме от своя страна да не добавяме допълнителни изисквания, които не са предвидени в е, законодателство на Европейския съюз или преговорната рамка. Важно е тези двустранни спорове, двустранни спорове да не спъват процеса на присъединяване. И в крайна сметка отчитаме, вземаме предвид е, обявеното от Сърбия намерение да проведат национални избори. Надяваме се, че в подготовка за изборите и след създаването на ново правителство, Сърбия ще си остане е, също така ангажирана с програмата за реформи и диалога с Косово. Дами и господа, Европейската комисия е твърдо решена да подпомага и да насочва Сърбия по пътя към Европейския съюз и е, предполагам и съм доволен от това, че Европейския парламент има същия подход като нас. Благодаря, господин комисар. Сега първите е, оратори от името на политическите групи. Първо за е, НП господин е, Макалистър. Имате думата. Госпожо председател, госпожи и господа, преди коледа Сърбия направи голяма стъпка към присъединяването към Европейския съюз. Две години след началото на преговорите за присъединяване – и само няколко месеца след новото споразумение с Косово бяха отворени първите глави в преговорите. Госпожа Юдранка Оксимович, министърът по европейски въпроси, показва ангажираност към процеса на интеграция. Искам първо да подчертая върховенството на закона ако една държава е правова, всичко това е благоприятно за бизнеса, за институциите, за цялата економика. Сърбия следва да се бори срещу на организираната престъпност и корупцията и да гарантира независима съдебна система. На второ място в резолюцията сме подчертали значението на демокрацията, парламента и участието на конструктивната опозиция, която е изключително важна в демократичното общество. На трето място свободата на медиите, което е съществен елемент от демокрацията и това не може да бъде постигнато с прокарването на закони. Трябва да се създаде благоприятна среда за независими медии в Сърбия. На следващо място идва регионалното сътрудничество, Добросъседските отношения на Балканите са изключително важни за процеса към присъединяване към Европейския съюз. Сърбия се е ангажирала с помирението, процеса на помирение в Западните Балкани. И това е крачка напред към нормализирането на отношенията с Косово. И тук трябва да се прилагат постигнатите споразумения Искам да се обърна към холандското председателство на съвета, че е, следва да бъдат отворени главите 22 и 24, за да помогнем на Сърбия да се движи към Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е Таня Файнал от АЛДЕ. Благодаря, е, госпожо председател. Прогресът на Сърбия през последните няколко години и отварянето на, главите по финансов контрол и нормализирането на отношенията между Белград и Прищина са знак, че Сърбия е решила да отбележи напредък. Главите 23 3 и 24 ще бъдат отворени скоро и са изключително важни за гражданите на Сърбия. Аз съм от Словения и е много важно за мен да се запази темпото на присъединяване в преговорите. Надявам се, че скорошните избори няма да имат отрицателен ефект върху този процес. Сърбия има един доста специфичен подход в отношенията си с Европейския съюз. И тук трябва заедно да постигнем общите си цели. И е много важно да се играе водеща роля по страна на Сърбия на Балканите. Целите на Сърбия според мен не са егоистични. Като бивш журналист искам да спомена <clears throat> една неуместна декларация, която беше направена от един министр по отношение на жените журналистки. Тя налива масло в огъня. Това не говори добре за отношението с, към медиите, да се надяваме, че това няма да бъде пречка пред бъдещето развитие на Сърбия. Добре е да насърчим и младите сърби, които в момента напускат голям брой територията на страната. Младите се ключат към бъдещето Следващата, следващия орататор. Ние работим заедно с Дейвид Макалистър. Искам да го поздравя за доклада му за Сърбия. На Сърбия е на сравнително ранен етап в преговорите. Току-що през март миналата година приключихме аналитичния преглед. Има напредък в няколко области на законодателството на ЕС и съм убеден, че Сърбия ще продължи да се движи в тази позитивна посока, въпреки трудностите около мигрантите и диалога с Косово. Отношенията на Сърбия с Черна гора са добри. Полицейското сътрудничество се развива и тази институция може да се използва за борбата срещу корупцията и организираната престъпност. За това трябва да се отворят главите 23 и 24 възможно най-скоро. Има едно споразумение за намаляване на, на таксите за роуминг в региона, което е знак за по-добро сътрудничество. Призовавам правителството в Белград да, да работи сериозно по глава 31 и също така да помисли за отношенията си с Русия. Сърбия е ключова държава в Западните Балкани и може да помогне за стабилизиране на целия регион. Благодаря. Благодаря, господин Тенак. Иво Вагел е следващият оратор. Разполагате с две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Уважаеми господин министър, за мен е удоволствие да кажа, че групата АЛДЕ подкрепя да, Сърбия. Сърбия според нас изпълнява условията и стандартите, които са необходими за присъединяване към Европейския съюз. Благодаря на господин Макалистър за отличния доклад. Той е нашият докладчик. Всички от страните в Западните Балкани, които искат да се присъединят към Европейския съюз, следва да бъдат оценявани на базата на конкретните резултати във всяка държава. И има нужда да допринесат към европейската политика. От гледна точка на следващото разширяване мога да кажа, че Сърбият има е постигнал напредък в сферата на правосъдието, но не можем да на, на, забравим намесата на политиката в медиите, което ни тревожи доста. За това трябва да акцентираме борбата за независими медии, И не бива тези медии там да слушат на, на власт имащите. Медиите следват да са част от демократичния процес, а да не бъдат система за тези, които са на власт, да доминират над останалите граждани. Сърбия няма альтернативи спрямо изпълняването на тези изисквания и стандарти. Нормализирането на отношенията с Косово зависи от двете страни в процеса. Сръбската демокрация следва да бъде включваща. Господин Такис, да, господин Франсолика, моля. Like Уважаеми колеги, изказвам се като приятел на Сърбия. Знаем също времено, че в Сърбия следва да се реализират доста подобрения по отношение на правата на малцинствата. В някои случаи забелязваме антиевропейска риторика сред членовете на правителството в Сърбия. Има опити за манипулация на обществото по тези въпроси. Благодаря. Uh, в моето изказване е, подчертах, че е, Сърбия трябва ясно да заяви своя избор за подкрепа на общата политика във външните отношения и сигурността на Европейския съюз. И само така можем да подкрепим процеса на интеграция на Сърбия, за да не се превръща Сърбия в една альтернатива на Москва. Благодаря. Следващият оратор е Такис Хаджи Джорджо. Извинете, че не ви произнасям правилно името. Такис Хаджи Георгио. Страните от Западните Балкани имат много тежък опит от миналото, особено 90-те години с война и проливане на кръв. Сега сме в нова фаза и се правят основни големи усилия да се решат проблемите чрез диалог и сътрудничество. Европейския съюз наистина би трябвало да подкрепи тези усилия и в този конкретен случай да ускори диалога между Белград и Прищина за да намери политическо решение на косовския въпрос. Не смятаме, че в този случай Европейския съюз може да си позволи да не се провежда, да се провалят тези усилия за диалога. Всички усилия трябва да се насочат към този диалог между Прищина и Белград. Като група ние е, подкрепяме стратегията за присъединяване на е, Сърбия, но не сме съгласни с виждането на Европейския съюз по доклада, е, който се намества във външната политика на Сърбия и също така с налагане на економически модели, които имаха изключително негативен ефект върху други европейски граждани. Трябва да подкрепим страната в усилията и да реши много трудни проблеми да имаме реформи на законността, на за борба с престъпността и кризата с беженците, с която и те се налага да се справят. Благодаря, господин Хаджи Георгиев. Следващия е господин Шолтес. Две минутки. Благодаря. Добър ден на всички. Първо благодаря на господин Макалистър за отличния доклад. И също на всички докладчици в сянка за сътрудничеството. Смятам, че този доклад, който е на базата на доклад за напредъка от миналата година, е много задълбочен – Наблюдава се голям напредък. Отворени са две глави и се надявам, че сръбското правителство ще продължи в същата насока със същото темпо. Много важно според мен за Сърбия е да бъде участник в взаимоотношенията на Западните Балкани, в ако ситуацията в тази част на Европа е, е, е положителна, тогава това ще се отрази на всичко останало. Говорихме за законността. Тя се отразява на, върху всички. Демокрацията, човешките права, независимост на правната система и други е, области от живота. Винаги може да се усъвършенстват тези области. Взаимоотношенията с НПО-тата, например, са по-добри, но предстои още доста работа да се свърши. Доста работа предстои и в областта на взимане на решения, контрола върху медиите, връзките с журналистите. Журналистите трябва да имат гаранция, че могат да се изразяват свободно – дори когато изразяват несъгласие с правителството и властите. Сърбия изигра много важна роля за миграцията и аз им желая успех по този път бъдеще. Благодаря. Господин Карвар когато британците ще гласуват не само за настоящите отношения с Европейския съюз, но и, но и перспективите за бъдеще дава възможност е, е, тази мисия да се предвижи напред. В е, разгара на кризата с миграцията и отражението върху Германия и Обединеното кралство виждаме и голямата тежест върху Сърбия. Ситуацията ще се осложни от евентуално членство на Сърбия в Европейския съюз не подкрепям настоящите решения за разширяване и а, е, границ, приближаване на границите на Европейския съюз по-близко до Близкия изток и осложняване още повече на тази криза. Общ, обществеността е все по-загрижена и а, е, отчита провала на а, е, фарсовите а, преговори на господин Камеран. тъй като британското бъдеще в Европейския съюз е под въпрос. Благодаря. Господин Шафхаузер. Скъпи колеги, става дума за едно обновление на този съюз, което да почва от хората. От, когато говорим за борба с престъпността, трябва да има баланс това тук се намесва и въпроса за сръбската култура и културата на Косово. Тук става дума, Сърбия извърши престъпление срещу човечеството по отношение на, на косовари. Прави се всичко да се оправдае, но да се оправдаят неоправдаеми неща, економическо развитие и идеологически позиции на една страна. Е, това е една измама по отношение на Косово. Ние, Европа, строим тази измама чрез една престъпна мрежа. Е, нашата политика на разширяване е, е вместо да правим това, че всички страни от Източна Европа е, да, да служат за мост между изтока и запада, ние поставяме, е, е, настройваме страни една срещу друга, създаваме групи, води, които, което води до разкъсване връзките в Европейския съюз. Това е една антиевропейска логика. господин Епидиос Георгиус. Уважаеми членове, говорим за Сърбия, доклада за Сърбия. Още наш повтаряме Епидиос Йоргус. Благодаря ви. Сърбия постигна значителен напредък в усилията си да стане пълноправен член на Европейския съюз. Това е особено важно поради трудните решения, която тя трябваше да вземе. Хармонизиране, например, на политиката и с тази на Европейския съюз, политиката спрямо Русия и да, опита да не се отслаби автономията на Войводина и също така да се справи с травмите от миналото на региона и различното тълкуване на неодавнащата история. Процесът на присъединяване трябва да върви ръка за ръка с нормализиране на взаимоотношенията и признаването на Косово, което е историческото място за възникване на сръбската нация. Как обаче може да искаме от Сърбия да бъде последователна в задълженията си, а да не искаме това от Косово, и което нарушава основните принципи на демокрацията? Там няма разделение на властите, е, конституцията и така не се съблюдава и така. Така че имаме двоен стандарт. Държави като е, Германия, например, отговарят за, са отговорни за съдбата на Европейския съюз е, сега. Така, сега отделните оратори. Имате думата, господин Преда. Благодаря. Искам да е, поздравя колегата Макалиса за доклада. Показва напредъка на Сърбия по пътя към европейска интеграция. Това ни позволява да отворим първите глави, е, първите двете глави, които бяха отворени на 1 декември и аз съм много доволен от това това а, води страната по пътя към европейска интеграция. В този контекст искам да го спомена Ромсбо в а, Сърбия. Доклада на господин Макаристър посвещава един параграф на защитата на младсинствата. Има а, изменения предложени към тази тема. Много е важно да споменем тези младсинства и техните права. Тези права трябва да станат, да се превърнат в реалност те имат нужда от доста до образование, да говорят собствения си език. Според мен в Белград има известна, известно двусмислие, което трябва да се преодолее. Мисля, председателя Буклич би трябвало да вземе ясно, явно решение. Или е на страната на Русия, или е на страната на Европейския съюз. Референдума блокира европейската интеграция на Босна и Херцеговина. Доволен съм много, че е, председателството на 15 е, февруари ще получи молбата на Босна и Херцеговина. Има въпрос към вас. Имайки предвид че ще се изкажете и по-късно. Не мога да ви дам сега думата, така че е, не мога да, не мога да зададат е, втори въпрос. Следващия оратор, но лек неща. Госпожо председател, господа колеги, Наистина поздравявам е, колегата Макалистер за постигнатото. Наистина е, ясно е, че Сърбия много работа предстои да свърши още събота Сърбия. Но не трябва да пренебрегваме и постигнатото и стъпките, които са направени трябва да благодарим и на правителството, и на, на народа на Сърбия за европейския дух, който проявяват, проявиха в, е, е при решаване проблема с беженците. През декември 15 година бе за, отворена първата преговорна глава. При 35-та е, глава обаче ще става дума за нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово. Вярно е, че тази глава ще бъде отворена, ще бъде след първите, които ще бъдат отворени и това е неизбежно, когато става дума за присъединяването на Сърбия. Това е абсолютно условие за нейният е, напредък по пътя към Европейския съюз, а именно разбирателството и съвместна работа с Косово. Не по-важно е ще бъдат, е, е, ще бъдат е, не малвар, ще бъдат преговорите по 23-24 глава. Тук, както при преговорите с Черна гора, тази глава ще бъде отворена първа, е, тези глави ще бъдат отворени най-напред е, и ще бъдат затворени последни. Това ще даде възможност да се укрепи демокрацията в тези страни и да се направи, постигне бърз напредък в други области. Разбира се, това са неща, които не могат да станат от днес за утре. Е, успехът ще зависи от е, това да се спазва принципа на законността, да има разделение на властите, да е независима съдебната система. Е, това да са принципи, които са дълбоко да залегнат в устройството и управлението на държавата. Това ще доведе до по-нататъчния напредък на страната. Благодаря ви, госпожа Томашич. Една минутка. Благодаря. Първите глави в преговорите за присъединяване на Сърбия са отворени вече. Това е напредък, но не трябва да смятаме, че сръбската политика е силно променена. Сърбия инвестира минимални усилия в нормализация на отношенията с Харватия. Все още има въпроси за липсващи лица и. А, а, лагерите, военните лагери по време на войната, инициативите за обща е, армия и защита в Европа са е, е, на лице и, и да, съседите би трябвало да имат доверие на съседните държави. Как искате харватите да вярват на обща защита, обща охрана, когато те не, не можаха да бъдат защитени по време на последната голяма европейска война и бяха отрязани части от територията. Не може двустранните отношения да са извън дебата, ако това е единствения начин за решаване на тези въпроси. Благодаря. Приемате ли реплика госпожа Томашич от господин Сани? Да. Имате думата, господин Сани. Благодаря. Госпожа Томашич, разбира се, вие имате право да критикувате Сърбия. И аз не съм винаги доволен от реформите, които правят асоциираните държави, но процеса на разширяване беше отменен, отложен преди 5 години. Не смятате ли, е, че това не забавя процеса на интеграцията на Сърбия? Господи е, Сани, Харватия не е нападала Сърбия. Напротив, когато нападаш дадена страна, трябва да е, признаеш, че си агресор и да оправиш нещата. Сърбия иска да се направи, че нищо не се е случило какво да направим с а, жените, които бяха изнасилени, с а, бежанците. Още не са наказани извършителите. Смятате ли, че Харватия няма право на правосъдие? лепо, госпожо gospođo Дуго... Следващия. Благодаря, госпожо сръбските граждани имат дългогодишни очаквания за започване на разговорите, преговорите за присъединяване към Европейския съюз и смятам, че затова е положително, че тези разговори започнаха. Добре е, че европейската интеграция на Сърбия стартира. Смятам, че трябва да признаем постигнатия напредък и ролята, която Сърбия играе в миграционната криза, трябва да се оцени и Сърбия да бъде подпомогната в усилията й. Защото знаем, че кризата с миграцията изобщо не е приключила. Много е важно Сърбия да е, признава правата на е, мълцинствата, не само харватски, ами и румънски и други, особено в Санджак. Също така въпроса за автономната област Войводина не трябва да се поставя под въпрос. Проблеми като, например, независимост на правната система са също важни и ние трябва да им помогнем, защото това ще позволи бъдещата демократизация на Сърбия. Благодаря ви. Благодаря. Виждам, че господин Карвал би искал да вземе, е, да направи спонтанно изказване. Всъщност, вие вече взехте думата, имахте възможност да говорите години е, в рамките на минута и половина и е, би трябвало да дадем възможност на други депутати е, да се възползват от практиката на спонтанни изказвания. Господин Месерич има думата. Благодаря, скъпи колеги. Ние в е, този парламент имаме сериозни основания да подкрепим е, процеса на присъединяване на Сърбия. Съгласен съм с колегите, че Сърбия наистина регистрира напредък е, и Поздравявам докладчика за неговия много убедителен доклад и е, като приятел на Сърбия обаче аз бих искал да поставя един въпрос, който вече бе изтъкнат от моя колега Чарлз Тенак а, а именно, че рано или късно 30 или 31 глава ще бъдат отворени за преговори. Като историк, мен ми е ясно, на мен ми е ясно, че е, има традиции е, и има проблеми, предизвикани от големите сили, но наистина е, е важно да бъдат изпълнени условията на тези глави, за да се допринесе към обща политика на сигурност. И ако не искам да кажа, че Сърбия ще търси, е, ще те предизвика война, за да, да е, но, но трябва, не трябва да забравяме и тези исторически прецеденти, когато говорим за присъединяване. Следващият оратор е господин Феранда, година и половина. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги е, когато говорим за Харватия, Сърбия и Босния, наистина ще кажа, че Сърбия е голяма нация, горда нация, европейска нация, но европейското правителство искат Европа, но не Европа на ислямисти и радикали, е, радикалисти, както е в Санджак или в... не в Сърбия във всеки случай и а, нито пък искат се, се, сепаратив а, разцепване, както в Водина. управлението на Сърбия иска Европа, но сърбите не искат да се превърнат в едно ново Косово сръбския народ би искал да се превърне в една действително европейска нация. Благодаря. Всъщност, вие спестихте 30 секунди. Сега господин Кукан. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, господин министр. Поздравление на Дейвид Макалистър за доклада, който е и балансиран и обективен. Поздравления и на комисаря Хан за това, че така води откриването на преговорните глави с Сърбия и, насърчаването, и, и е, насърчителната роля на е, холандското правителство, е, председателство. Откриването на първите глави миналата година е, всъщност покачиха градуса на очакванията в тази страна. Важно е, е че това ще изпрати и сериозно послание към останалите страни в Западните Балкани, именно, че процес на интеграция продължава. Сърбия напредна в много области, това трябва да се отчете. също времено обаче е ясно, че тя трябва да укрепи своите демократични институции, законността и независимостта на съдебната власт, но същевременно да направи много повече в областта на регионалното сътрудничество и особено в диалога с Косово. Въпреки драматичното положение в целия район, като страна, която преговаря за присъединяване към Европейския съюз, Сърбия се нуждае от свободни, плуралистични, независими медии, свободни от политически натиск. Без съмнение това това е една свободна страна в, регион, в региона, страна, на която можем, би трябвало да разчитаме, на която би трябвало да разчитаме. Миграционната криза показа, че в много отношения е, те е, действат, е, техният подход е сходен с нашия. Надявам се, че това ще наделее и в други външнополитически сфери на дейност в бъдеще. Благодаря. Следващия горатор е господин Хауит. Благодаря. Аз се присъединявам е, към тези, които поздравяват и се радват е, на започване на преговорите е, с Сърбия. Хубаво е да се отворят и главите 24-23 за и 35 за основните права. Сърбия това е верния път да се е, работи за е, утвърждаване правата на е, човека, а не влушаването им и е, човешките права, е, свободата на пресата в Сърбия обаче са заплашени от десни сили и е, бяхме свети на 34 нападения срещу журналисти през 15-та година и разследващите журналисти наистина са често обект на, на атаки, понякога в таблоидите ги наричат чужестранни предатели и чужди шпиони. Това Въпросът е, за отношенията с Косово е труден, колкото до съвместните военни е, учения между Сърбия и Русия. Е, това е също въпрос, който трябва да, не, трябва да обягва от вниманието ни. Е, все пак радвам се, че Европейския съюз е, проявява е, необходимата солидарност, като, като отчита ангажираността и действията на Сърбия за решаване на беженската криза. Сърбия трябва да бъде част от решаване на проблемите на Европейския съюз, не обратното. Следващия оратор е Моника Маковей. Една минута. Ние сме за добруването на населението на Сърбия, а не за, за благополучието на, на сръбските политици. Но Демокрацията минава обаче през свободата на пресата. Е, колкото до правосъдната система, радвам се, че Сърбия прие план за преструктуриране на своята съдебна система. Колкото до е, разследванията и на присъдите срещу е, престъпниците и олигарсите, е, това все още под, в тази е, насока трябва да продължат да работят, за да укрепват доверието в себе си. Сърбия трябва да преразгледа, е, трябва да преразгледа своята позиции е, и отношенията си е, към Русия, за да се приориентира към Запад и към Европа. Господин Дали, благодаря, госпожо председател. Девид Меткалистър подчерта отново, най-важните въпроси, свързани с интеграцията на Сърбия. На сериозен напредък е постигнат. Първите глави преговорни са отворени. Сърбия съдейства на Европа по, във връзка с беженската криза. Европейския съюз обаче не винаги е наясно с това какво да, може да очаква от Сърбия. На Сърбия предстои да свърши много още работа, ако иска да се изравни с Европа. Няколко приоритета. Демокрацията, права на малцинствата, човешки права. Особено а, а, с оглед на това, че комисията и съвета в следващите месеци ще гледат под лупа напредъка, който постига Сърбия във всички тези области, за да дадат зелена светлина за откриване на, отваряне на преговорни глави 20 и 24. Много обещаващи планове за действие и закони и законопроекти е, са на дневен ред в е, Сърбия, но важно е как те ще се изпълняват. И много важно е за това, особено за сръбските граждани, тъй като те искат е, превенството на закона и законността в държавата да е на нивото на европейски държави. Е, е, унгарското мълсинство се надява да получи пълни права като част от е, тази общност. Ние би искаме да насърчим сръбското правителство да продължи така, да напредва по пъти към Европейския съюз. Благодаря, председателката. Следващия е господин Танг. Имате минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Наистина хубаво е, че Сърбия се ангажира с с а, своето а, напредък по пътя към европейска интеграция. А, сега нейната сериозна ангажираност вече дава плодове. А, началото на преговорите по въпросните глави е, говори добре за това, е, което се случва там. Е, в отношенията с Косово също има е, подобрение и това е хубаво. Същевременно да се отварят глави е лесно, но по-трудно е те да се затварят. Между двете предстои страшно много работа. Сега, миналия септември бях на посещение в Белград там имаше полицейски кордон е, и целта е, е, бях да, за да присъствам на един парад, гей парад. Полицаите, които присъстваха там, не бяха за да защитават демонстриращите. Обратното, което означава, че отношенията към ЛГБТ там все още е, не е на ниво. В и наистина в доклад на Human Rights Watch се отразени много случаи на нападение и преследване на журналисти, разследващи журналисти и всичко това говори за недостатъчна свобода на словото. Очаквам да се отворят преговори 34 и 5. Това ще е знак на доверие към Сърбия. Сега господин Пленкович, 30, минути и 30 секунди. Благодаря. Господин Хан, госпожо председател, благодаря на господин Макалистър по този добър доклад за напредъка на Сърбия, доклад, който съдържа конструктивни бележки, констатации и отразява и наши предложения за изменения. Хубаво е, е. Очаквам да се отворят е, главите за нормализиране на отношенията с Косово. Сърбия трябва да реформира съдебната система и е, да работи за спазване на основните права, както и главата за сигурността и безопасността. Доклада подчертава свободата на медиите като предпоставка за успеха на, на интеграцията, интеграционните процеси. Би трябвало да се работи повече за защита на, на правата на малцинствата в духа на международните споразумения. Е, искаме да има адекватно представяне на, на малцинствата и да се допуснат езиците на младсинствата в медиите и в образователната система, защото в много случаи това не е така. Често се натъкваме на изчезнали от е, престъпленията, военните престъпления. Е, все още не, са, не е затворена главата по е, престъпленията, военните престъпления. По това трябва да продължим да работим. Благодаря. Сега господин Павел, една минута. Първо да поздравя доклада на господин Макалистър за Сърбия. Като председател на неформалната група и приятели на Сърбия и ромски депутат, е, аз се радвам, че бяха отворни 32 и 35 глава, е, което, означава, е, което изисква нормализация на отношенията с Косово Колкото до интеграцията с Европейския съюз, бих искал да поздравя Сърбия за конструктивния подход към мигрантската криза. Нейният подход е сходен с този на други държави членки. Но разбира се, Сърбия трябва да, да задълбочи усилите си за защита на малчинствата и да се бори срещу всякаква дискриминация. Е, както и за свобода на, на медиите и възможност да, да се е, въведе е, езиците на младсинствата в медиите и образованието много важно е всички европейски институции да дадат своята подкрепа на Турция, защото определено сръбското, настроенията на сръбския народ са про и на правителството са проевропейски и трябва да поддържаме този дух. госпожо комисар, скъпи колеги, наистина доволни сме от напредъка на Сърбия който е отразен в доклада на колегата Макалистър. Началото на преговорите, започване на преговорите е, е нещо много положително и това, то показва, че Сърбия до тук е спазила обещанията си. Надяваме се, че при обявените е, избори ще се, е, Сърбия ще продължи да, да спазва европейските стандарти и ще работи за подобряване отношенията с Косово. Няма да е, навлизам в тона на тези, които критикуват Сърбия, но също смятам, че отваряне на главата 23 ще започне, защото по нея се очаква най-важният напредък čestitam kolegi mcallisteru na doista dobrom izvještaju. Искам да поздравя господин Макалистър за доклада за състоянието и напредъка на Сърбия. Някои от тези постижения са сериозни. Има предвид бързото, бързата реализация на препоръките от съответните мисии – също времено в този доклад имаме значителна част от доклада от предишната проверка. Повтарят се проблемите в медиите, борбата срещу корупцията, уважението, зачитането на човешките права. Всичко това е включено в списъка на следващите действия, които трябва да предприеме правителството в Белград. Всъщност, в момента минаваме към един позитивен етап. Има сериозен напредък в доста области. Както казах и колегите, Сърбия трябва да подобри отношенията си с съседните държави. Добре е да се приеме закона за военните престъпления. Господин Тъкиш е, след, Токиш е следващият оратор. Много се радвам, че след дълъг и труден процес миналата година, процесът на преговорите направи крачка напред. Главите 23 и 24 са отворени. И в тази част Сърбия следва да покаже конкретни резултати по отношение на правата на малцинствата и човешките права и демокрацията. Повечето от измененията в доклада на господин Макалистър касаят правата на малцинствата. В предишните периоди <clears throat> Европейския съюз беше доста снисходителен към някои от присъединяващите се държави във връзка с правата на малцинствата не бива да просправим същата грешка с Сърбия. Аз съм унгарец и искам да се спазват правата на унгарското мълцинство в Сърбия. Това всъщност е предварително условие за присъединяването на страната. Благодаря, господин Токиш. Господин Лудвисън, имате думата. Благодаря. Европейски съюз може да даде много на, на Сърбия, след като тя се присъедини към Европейския съюз. И за това трябва да говорим с а, един глас, а, като а, даваме съответни сигнали на Сърбия. Приветствам резолюцията на Европейския парламент по тази точка в дневния ред. за продължаване на всички реформи до момента на присъединяване. Много е важно да се подкрепи Сърбия в на прилагането на, на върховенството на закона и зачитането на човешките права. Тук има специални конкретни критерии, които трябва да бъдат изпълнени. Следователно, Съюзът следва да гарантира достатъчно подкрепа за Сърбия, за да може тя да изпълни тези изисквания. Всичко това ще бъде добре за Европейския съюз, а и за самата Сърбия. Благодаря, господин Ковачев, имате думата. Гарантира мир и економически просперитет не само за сръбските граждани, но на целия регион този процес обаче задължително минава през преодоляване на комунистическите и националистически практики от всички страни които са разделяли региона в миналото но имат рецидиви в настоящето. съдбата е определила различни етноси сърби българи унгарци хървати и други да живеят на едно и също място. целта ни днес е не просто да живеем един до друг а да живеем заедно в добросъседство. национализмът никога не е водил до нищо добро за хората в присъствието тук на сръбския министър по европейските въпроси искам да призова властите в белград да удовлетворят волята на гражданите на цари брод и да върнат историческото име на града вместо сегашното разделящо име на комунистическия диктатор димитров. също така призовавам най накрая да се финализира многогодишната сага с преводите и издаването на учебници на езиците на националните малцинства за да могат младите граждани от различни етноси да изучават на техния майчин език предметите тези стъпки в правилната посока ще докажат че сърбия ще се променя и заема полагащото й се място сред семейството на европейските народи. благодаря. Uh, синя карта от господин Джабаски Приемате ли тази синя карта? на, на царя разбира се, то трябва да се върне. Но бих искал да ви попитам, не смятате ли, че сръбската държава преди всичко трябва да гарантира всички права и законни интереси на признатото от мирните договори българско национално малцинство и да престане да тормози представителите на това малцинство например случаят с иван николов случаят с димитър димитров и да гарантира правата на българската общност в сърбия. това е според мен условие за интеграция. не мислите ли така? господин джамбазки наистина от една страна сърбия има едно може би от най добрите законодателства по отношение на националните малцинства но въпросът с имплементирането или с практиката на това законодателство е под голяма критика. на много места тези практики от миналото в местната власт в съдилищата прокуратурата полицията се злоупотребяват и хората които са от националните малцинства имат проблеми. това което казахте е точно така. българското национално малцинство босилеград цар и брод многократно е изпитвало тези лоши или негативни третирания от страна на сръбските власти. благодаря ви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 E Благодаря, госпожо председател. В е, преговорите между Европейския съюз и Сърбия правата на човека вземат централно място. От това ще е, зависи доколко ще успеем в другите области, които е, се преговаря. Колкото да прилагане на антидискриминационното законодателство, особено и отношението към ЛГБТ в, граждан, в гражданското общество в Сърбия сега работи добре. Важно е те да бъдат подкрепени в своята дейност и да участват във всички области на политиката, свързани с правата на човека. Разбира се, на принципите на демокрацията. По време на едно посещение в Сърбия миналата година аз поставих въпроса за тревожното увеличаване на засилване на насилието на мъже срещу жени в е, Сърбия пред е, премиера там. Е, и казахме, че Сърбия трябва да подобри законодателството си, за да защитава по-ефективно жените от насилие е, и да го прави на европейски стандарти. Трябва наистина да следим и за това и да е, си даваме сметка, това е важен въпрос, свързан с сигурността. Колкото до положението на ромите, тук също има повод за тревога и това трябва също да бъде един от елементите в нашите преговори. Има синя карта от господин Буано. Приемате ли задаване на въпрос? Буано. Буанано. Буанано, Буанано, поправя се председателят. Не, не приемате. За съжаление, ораторът не приема задаването на въпрос. Is, uh, Господин Похе.

госпожа Могерини разговаря с а, лидерите от а, Сърбия и Косово. Нямаше обаче голям напредък. А, ставаше въпрос за статуса на местните а, власти в а, Косово, искам да попитам дали има деблокиране на ситуацията и каква е ролята на Европейския съюз в този процес. Господин Похе, синя карта, въпрос към вас. Не приемате въпроса, за съжаление. тъй като всички оратори се изказаха. Започваме процедурата на спонтанни изказвания. пута Сърбия е Благодаря, госпожо председател. Продължаването на Сърбия по пътя към Европейския съюз е много важно за нормализирането на Юго-Источна Европа. Това се вижда от всички съседи на Сърбия. Нас не съм доволна от това, което Сърбия прави по правата на националните мълцинства, например, медии на хърватски и други мъцинствени езици. Няма никаква подкрепа за това. Хърватите не участват в политическия живот, нещо, което нарушава споразуменията и европейското законодателство. Освен това, има някакъв мини наказателен съд, който наказва хърватските ветерани. Сръбските власти трябва да помислят отново за рехабилитацията на режима на Дража Михайлович. Сърбите са наистина твърде радикални. Трябва да покажат, че те са готови да продължат да се интегрират по-европейски и да работят за целия регион. Благодаря, господин Мариас. Германия и Австрия, благодаря, господин председател. По отношение на външната политика от 1990 година насетне, възприята от Германия и Австрия, те много а, голямо отношение имат към а, събитията в Югославия след бомбардировките на НАТО. Много големи части от страните там са съсипани, няма и достъп до море, там където преди е съществувало. Има и економическа нестабилност в Сърбия. Сега Европейският съюз лицемерно идва и казва, ние искаме да се спазват европейските принципи и ценности. Това, което искахме е признаваме, признаване на Косово. Фактическо признаване на Косово страна на Сърбия, но това няма да се получи. Е, по отношение на е, е, Сърбия винаги Гърция ще подкрепя. Това въжи и за Сръбската православна църква. Господине повjereniče, господине министре, и я бих... Господин Радош, и аз също бих искал да изразя подкрепата си към всички онези, които споменаха руския век, руския път на Сърбия. Това е важно за целите Западни Балкани, но процесът има и друг по-сложен процес в Сърбия, именно концентрацията на медиите, което застрашава демокрацията и свободата на словото има малцинствени езици и съответните медии бяха закрити. Това е тревожно. Всички общности имат право на информация на собствения им език. Това е част от демокрацията. Затова призовавам Европейския съюз и Европейския парламент да наблюдава ситуацията, свързана с свободата на словото. Госпожа Луначек. Thank you, Chair. Commissioner, colleagues благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Всъщност аз е, ще говоря като докладчик за Косово, но благодаря за сътрудничеството с колегата Макалистър като докладчик в Сянка. Благодаря и за постигнатия напредък с Сърбия по диалога с Косово и в много други области, например борбата с корупцията. Подкрепям и отварянето на две глави за преговори с Европейския съюз. Аз искам Сърбия да стане член на Европейския съюз, така както го искам и за Косово. Но има два проблема, които много ме притесняват като европейска гражданка – първо, в диалога между Сърбия и ГОС Косово трябва да се следва принципа на добросъседските отношения. С други думи, Сърбия да подкрепи присъединяването на Косово към ООН, ФИФА, УЕФА и други организации, а не да блокира това членство. Също призовавам властите в Сърбия да не наказват критичните журналисти. Те също са част от демокрацията. Колегата Касталдо. Е, Благодаря, госпожо председател. Докладът на Макалистър поставя сериозни въпроси има неща, с които мога да изразя съгласие. Бележките за правната система, забавенето на делата, политическото влияние, корупцията, която продължава да съществува дискриминацията на хората с различна сексуална ориентация на езиковите мълцинства, необходимостта опозицията да бъде привлечена в политическия процес, без да се преувеличава и да се използва куха риторика. Но искам да попитам защо отношенията с Русия да са пречка. Защо ние самите да не започнем по-смислен и по-отговорен диалог с Русия. Нашата позиция е доста обтекаема. Най-напред е, налагаме санкции, след това говорим за възобновяване на Северен поток. Мисля, че трябва да бъдем по-последователни. Благодаря, господин Балц. Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая въпросът с е, националните мълцинства. Имаше запитване и през 2014 година Конституционният съд искаше да се направи допълнение, свързано с малцинствата. Националните съвети загубиха повечето от правомощията си в резултат на това и ме е много трудно да работят медии, предаващи на мълцинствени езици, бяха спряни и закрити. В доклада на Европейския парламент се отправя запитване и искане към сръбския, сръбското правителство да прилага международните конвенции. Трябва да бъдем по-настоятелни. Следващият оратор, госпожа Шуица. Първо, искам да похваля колегата Макалистър за този отличен доклад. Той всъщност обхваща всички теми, обсъждани от нас през последните няколко години. Има и много изменения, особено от нас, хрватските депутати. Повтарят се обаче и идеи от предишните доклади, което показва, че Сърбия все още има доста работа. Външната и политика би трябвало да се хармонизира с тази на Европейския съюз, особено в частта Русия – Премьерът на Сърбия подкрепя референдума в Република Сръбска, нещо, което според мен е неприемливо. Има и проблеми с автономията на Войводина, с религиозното и културно многообразие, както и с безследно изчезналите лица. Нямам съмнение, че двустранно ще продължим усилията. Господин Шубор. Къса. Аз гондолам, Благодаря. Мисля, че последните стъпки от страна на Сърбия и на Европейския съюз ускоряват процеса на интеграция. Това е добър знак. От друга страна, бих искал да изтъкна положението на етническите и национални мълцинства в страната. По време на преговорите за присъединяване трябва да създадем устойчив механизъм, чрез който да се гарантират неотменими права на националните съвети на младсинствата в региона Войводина. и смятам, че е необходимо да се даде необходимото признание на легитимните организации на националните младсинства. Опитът показва, че след получаването на статус на членство може да се стигне до спад в защитата на правата на малцинствата. Това стана в Румъния и в Словакия. Например, в Румъния през 2005 година законът е, за малцинствата бе прият две години преди присъединяването, но той все още не се прилага. Благодаря. Господин Благович е последният оратор. за уравнотежено поручило Сърбии, ки е зло сподбуд... Много благодаря. Поздравявам колегата Макалистър за този окоръжаващ доклад. Сърбия беляза значителен напредък и на 14 декември миналата година отвори глава 34-35 от преговорите за присъединяването. В Сърбия се а, полага усилия за овладяване на кризата, а, включително и на бърженската криза а, с хората, преминаващи пред, през територията на Сърбия. А, това е важно за, особено за младите. Сега Европейският съюз трябва да подпомогне Сърбия в усилията и за сближаване с Европа, да я подпомогне за развиване на инфраструктурата, глави 24 и 25, които засягат съдебната реформа, бяха белязани от някои трудности но може да се каже, че е обязателно необходимо демократизирането на сръбското общество за успешно присъединяване. Председателят, благодаря. Това е краят на процедурата за спонтанни изказвания. Сега давам думата на господин Хан. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, проведе се един много интересен дебат – който показва колко е важен процеса на разширяване като ключов стабилизиращ фактор в региона. Разбира много добре, че има деликатни теми, че трябва да се направят още усилия, за да се преборим с сенките от миналото. Е, същевременно не би трябвало това да забавя процеса на преговори процес, който е свързан и с европейската външна политика. Едно съвместно учение в този смисъл, съвместно с Русия, със сигурност не изпраща особено положителен сигнал. Важно е военно престъпленията да бъдат съдени безпристрастно. Това също определя отношенията ни с Сърбия. Ние внимателно наблюдаваме какви мерки предприема Сърбия по глава 23 в плана си за изпълнение, съответно необходимостта за безпристрастно отношение към военно престъпленията и защитата на жертвите. Отбелязвам си вашите тревоги, свързани с закрилата на националните младсинства. Това е едно от ключовите изисквания към Сърбия. Нещо, което наблюдаваме, особено по отношение на образованието, използването на езиците, достъпа до услуги и медиите на младсинствените езици. Сърбия трябва да гарантира всички тези права. Тук също наблюдаваме какъв напредък има в изпълнението на мерките по плана за действие за върховенство на закона. Още веднъж искам да ви благодаря за този ценен доклад. Благодаря. Благодаря на господин комисаря. Сега давам думата на министъра Кендерс от името на съвет. Благодаря, госпожо председател. Бих желала от своя страна да изразя сърдечната си благодарност за доклада и за ангажимента на докладчика господин Макалистър. Впечатлението ми е, че това обсъждане бе много полезно. Сега Сърбия е с разчистен път за ускоряване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, особено на фона на напредъка в отношенията с Косово. Господин Макалистър препоръчва отваряне на преговорите по глава 23 и 24. Това е, е, изисква нов подход. Правилата по глави 23 и 24 е, могат да бъдат е, вече разисквани по-рано от предвиденото. Ние ще го обсъдим в съвета, но работим с съвместно с ответните групи, за да постигнем е, необходимия напредък. Е, необходими са малко допълнителни усилия във връзка с националните мълцинства. Националният план за мълцинствата, представен днес в Брюксел от сръбското правителство, според мен ще бъде стъпка в правилна посока. Ние ще е, продължим да допринасяме за решаване на двустранните въпроси. Както е казано в последните заключения на съвета за Сърбия, тя трябва да продължи да интензифицира процеса на реформи. Е, мнозина от е, вас споменаха съдебната власт, борбата с корупцията и организираната престъпност. Това са все важни въпроси в тази светлина. Според мен, допълнително внимание трябва да се обърне на пълното зачитане на правата на човека, особено на уязвимите групи, в частност ромите, както и изпълнението изпълнението на законодателството за малцинствата, като се провежда борба с дискриминацията на лицата с различна сексуална ориентация и на лицата с различен пол. Няколко думи за влушаващите се условия на пълноценното упражняване на свободата на изразяване. Тук е необходимо също да има реформа и да се регистрира напредък. Както спомена комисарят Хан, ние много проактивно работим и очакваме проактивна работа от Сърбия за военните престъпления. Сърбия трябва да продължи е, да напредва в отношенията си с Косово. Там вече има напредък, има много конструктивен подход напоследък от страна на Сърбия към проблематиката свързана с Косово. Това ще се чуе и когато се разисква въпросът за Косово във вашия дневен ред. По отношение на външната политика, Европейският съюз много отблизо следи при сближаването на страните кандидатки и във външнополитическата сфера включително отношенията с Русия. По отношение на рамката за преговори, е, трябва Сърбия да приведе в съответствие своите позиции в все по-голяма степен с позициите на Европейския съюз, така както е, е предвидено в глава 31. Както знаете, Сърбия е, не подкрепи санкциите на Европейския съюз срещу Русия ако мога така да се изразя, те използваха за това председателството на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа през 2015 година, но се надяваме на по-конструктивен подход в бъдеще. И така, наистина глави 23 и 24 във връзка с върховенството на закона ще бъдат разисквани по-рано, така както предлага докладчикът. Силно се надявам на това и ви благодаря за дискусията. Благодаря, господин министре. Получила съм един проект на резолюция за приключване на това разискване. Обявявам разискване.